председателя. И така. Бих желал да приветствам всички на заседанието тази сутрин и както обичайно Добре дошли на всички, които ни гледат в мрежата. Ще видите и тази семейна снимка, която на комисията, която току-що направихме. беше удоволствие, че успяхме да се съберем и да направим тази фотография. Сега да започнем, т.е. да продължим работата си. Днес ще бъде много напрегнат ден за гласуване. Преди да започнем, основното гласуване ще е по директивата за обществените поръчки. Аз ще поканя докладчика след минута да въведе темата. И имаме и друга важна работа. Официално да одобрим първото, споразуменията по първата четене и изхода от триалога и преговорите по него за две важни досиета альтернативното разрешаване на спорове и онлайн разрешаването на спорове. Докладчика няма да бъде тук, за да посрещне вашите овации, но господин Шваб ще го замести сега. Подкамвам вице-президента да каже няколко думи. Тя е докладчик и също потвърждавам че получих официалното писмо, ето как изглежда то от съвета, за тези от вас, които искат да знаят и там се казва, че съвета потвърждава, че ако приемем тази, това становище на първо четене, това е договорената, преговаряната позиция, тези две досиета ще бъдат одобрени. И това е част от а, прозрачността в нашата работа. Ако искате да видите всички подробности, те са на нашата интернет страница. А, а, давам думата а, на вице-председателя. И после виждам и представителката на комисията, която също ще каже няколко думи. Нили Грек. Благодаря, господин председателю. След а, успешното приключване на триалога на 5 декември и а, текста, който получихме от Корепер. Заедно с докладчиците в Сянка ние при, ви приканваме да приемете текста с изключение на а, а, тези предложения на парламента, които не бяха прияти. Мисля, че работата вървя много добре, на съвместна колективна работа с един добър изход. Обаче има едно нещо, една точка, която искам да спомена, а именно една фраза в съображение 19 казва се всички основания а, за диспута. Мисля, че формулировката такава каквато е, има нужда от поясняване и ние ще я изпратим обратно, ще я върнем на юристите-лингвисти, лингвисти, за да може при финализирането на документа да се постигне една последователност с самия член. Аз всичко останало говори за един чудесен а, компромис. Смятам, че потребителите ще извлекат голяма полза от това предложение. И искам да благодаря на докладчиците в сянка на Ханс Питер, Хайдер, Рошфорд и също така на господин Деонг и на господин Бозай, който беше докладчик е, от страна на юристите и на господин е, Ашли Фокс. Без тяхното сътрудничество нямаше да е, имаме този резултат днес. Това е един от малкото доклади, който още на първо четене е така добре структуриран, и по един, се явява по един много ефективен начин. Искам да благодаря за приноса и на комисията, и на съвета. Освен това, господин председателю, мисля, че нямам какво повече да добавя. Благодаря. Благодаря много за вашето е, водаческа роля по това досие. Сега давам думата на господин Шваб да каже няколко думи. Благодаря ви, господин председател. Нямам кой знае какво да кажа на този етап. Бих искал да благодаря на всички за сътрудничеството по това досие. Okay, well, what I propose to do then... Добре. Предлагам да гласуваме съвместно по електронен път за двата доклада за альтернативното и онлайн разрешаване на спорове. И така. Кой е за това да се одобри резултат от триалога? Така че, моля, проверете дали ви работи апаратурата за гласуване. В момента 39 души имаме, които гласуваме. 40. Дали 40 човек готов да гласува? 40 карти имаме. Така, в момента от социалистите има един в повече. Имате един глас повече. Okay. It's not important at this stage, right? Okay. Добре, край на гласуването. 35 са за, 4 има се против. Приема се с голямо мнозинство. Много ви благодаря. And, um... Uh, Russo, from... Uh, Може би госпожа Ресо съвсем накратко ще се изкаже. Благодаря, господин председател. От името на Европейската комисия искам да благодаря вашата парламентарна комисия за ценната работа. Искам да благодаря докладчиците и докладчиците в сянка. Смятам, че постигнахме един добър балансиран компромис. Радваме се, че и трите институции успяват да спазят своя ангажимент към създаването и финализирането на единия пазар. Това е нещо много важно за потребителите, за единия пазар, за растежа в Европа. Благодаря на всички ви и ви пожелавам весела коледа и щастлива нова година. Председателя, благодаря ви за вашата работа с комисията и съвета. Искам да кажа, че това беше още един ангажимент, свързан с акта за единния пазар. И сега преминавам към следващата ни задача, която очевидно ще ни отнеме цялата сутрин. Може би ще направим кратка почивка за кафе или чай, ако много се изморите да гласувате. Но сега първо, преди да преминем към гласуването, искам да поканя докладчика и след това предполагам, че господин Шваб и господин Енгъл биха искали да се изкажат и разбира се, другите докладчици Сянка също могат да се изкажат. Давам първо думата на господин Тарабела. Заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя а, всички за огромната работа, която беше извършена, извършена по това досие. А, това отне около една година след като комисара предложи това досие. Ние работихме много. Искам да поздравя първо докладчик, докладчите в Сянка а, както и вие, е, господин председателю, и също така нашите сътрудници, с секретарията на комисията ИМКО, които се справиха отлично, за да можем да гласуваме сега, дори без почивка за кафе. Ние сме представили 91 компромисни предложения, които са подкрепени от повечето политически партии. Те са стратегически и може да разберем, разбира се, че има различни виждания по различни важни теми. Следователно, трябва да направим така, че публичните разходи да бъдат по-добре организирани, по-ефективни. Искам да поздравя и комисията, защото беше много конструктивна по време на нашите заседания и аз ще кажа и днес, както съм казвал и много пъти, че е, ние тръгнахме от е, едно положително, позитивно предложение на комисията. Това не винаги е така. И е, се радваме, че ние сме свършили добра работа за местните органи на самоуправление, за предприятията, за да може публичните държавните инвестиции да отговарят на всички критерии, включително екологичните и социалните критерии, но също така а, ние бихме желали а, да можем да отчетем и присъствието на малките и средните предприятия на пазара, за да може те да не бъдат губещи и да може да се инвестира така, че това да бъде в полза на всички економически субекти. Благодаря за отличната работа, която според мен ще а, бъде наистина добре оценена. Това беше резултат на множество съвещания, разменени хиляди имейли. В крайна сметка всичко това беше много полезно. Uh, uh, да, като докладчик и е всянка, и като председател на тази комисия искам да кажа, че наистина извършихте много мащабна работа и сега трябва да преминем към това решаващо гласуване. Дам първо думата на господин Енгъл. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко ще започна с, с нещо важно. Искам да благодаря първо на докладчик Марк Тарабела, както и на колегите докладчици в Сянка. Това беше наистина много силна, усилена работа. Ние би трябвало да бъдем удовлетворени от този успех. Резултатите естествено не са идеални. След този вод обаче ще би трябвало да се върнем към някои неща в текста а, преди гласуването в парламента. За съжаление, това не можа да бъде направено предварително, защото аз продължавам да откривам някои древни пропуски в формулировките в някои други аспекти. Искам да ви кажа, че колегата Анна Мария Кораца Билд ще предложи три устни изменения, които са представени и които ще бъдат внесени преди съответното гласуване. Искам да привлека вниманието на колегите от ЕНП, че в списъка на гласува, за гласуване изменение 263 ще трябва да се смени знака на плюс. Казвайки това, искам още веднъж да ви благодаря. Um, uh, От другите политически групи. Господин Манта, заповядайте. От е, името на госпожа Койсман, която малко ще закъсне, аз също искам да благодаря на докладчика и докладчицата Сянка и на всички, които участваха в тази работа, защото работата наистина беше тежка и мащабна. Това, което тук беше казано, е важно да кажем, че преди да гласуваме в пленарна зала, трябва да отчетем, че това законодателство – е важно за економиката, за малките и средни предприятия, но също и за всеки политик на общинско, регионално, национално и дори на европейско ниво. Много, много важно законодателство. И трябва да създадем едно практически осъществимо законодателство и получихме много оплаквания от първото законодателство за обществените поръчки. С това предложение искаме да направим нещата по-прозрачни, по-простени и се надявам, че това ще бъде възможно. Искам да попитам докладчика дали той е съгласен с това да направим оценка преди гласуване в пленарна зала, да преценим дали наистина има реално подобряване на законодателството за обществените поръчки. Председателя, благодаря ви, госпожа Руле. Благодаря ви, господин Ангел е прав. Той каза, че преди гласуването в пленарна зала трябва да преценим нещата и се надявам, че също и нашите сътрудници ще направят това и ще гарантираме пълното и активното участие на всички политически групи. Искам да изразя и съгласие с господин Мандерс. Наистина това е много важно досие и нашето днешно гласуване – е изключително важно и се надявам, че всички осъзнаваме това. И ако бих могъл аз да се изкажа, за да приключа тези тази поредица от изказвания като председател. Не, първо ще ви дам думата ви като докладчик в сянка, между думата и после аз ще се изкажа като докладчик в сянка и като председател. Благодаря ви, господин председател. Не исках да ви прекъсвам, но бих искал да подкрепя от все сърце казаното от господин Мандърс. Наистина много е важно да правим такива оценки или анализи преди да преминем към гласуване в пленарна зала. Също така съм съгласен с това, което каза господин Мандърс за общинските регионални органи на управление. Наистина трябва да се разбере, че този път наистина си служава усилието. Много рядко имаме такова количество изменения. И това показва, че ние много сериозно се отнасяме към нашата задача. И наистина координаторите трябва да вземат окончателно решение за тази предварителна оценка преди гласуването в пленарна зала. Благодаря. Председателя, да, аз мисля, че наистина този текст е като цяло много сложен и много аспектен и комисията, парламентарната комисия е един междинен етап. Също си спомням, че имахме подобна ситуация с директивата за услугите и аз също така участвах в това. И колегите сигурно си спомнят, че ние създадохме процедура за преглед с участие на всички политически групи на тази директива и много внимателно прочетохме текста преди да го внесем в пленарна зала. И това значително подобри текста. И също така получихме много силна подкрепа за този текст от страна на всички политически групи. Затова смятам, че е добре да имаме тази процедура като следващ етап от цялостната процедура. Защото наистина има много още неща, които трябва да бъдат подобрени. И искам да кажа няколко думи на моята добра приятелка госпожа Кацабилт. Мисля си, че едва ли е полезно на този етап да се внасят устни изменения. Разбира се, ако вие настоявате, но вие знаете, че те трябва да бъдат прияти от всички политически групи. Така че ако вие настоявате, разбира се, а, може да го направите, но лично аз не бих ви насърчавал. Мисля си, че бях достатъчно ясен като председател. И така, мисля, че сега трябва да преминем към гласуването. И разбира се, ние ще направим равност сметка и Наистина, съгласен съм с колегите, че трябва да запазим основните елементи на реформата. Трябва да се стремим към това текста да е по-простен, по-лесен за прилагане на, на, от страна на възлагащите органи, но също така да е направен по-лесен за малките и средни предприятия. И трябва всичко това да бъде отразено в окончателното ни становище, защото това е в същината на всички реформи. Може би на този етап още няма да можем да успеем да го постигнем. И също така, колеги, искам да бъдат гарантирани социално-економически аспекти и то по такъв начин, че те да са напълно прияти от абсолютно всеки. Обеден съм, че с нашите способности и възможности ние ще го направим и бих искал да благодаря на всички, включително на нашите сътрудници, на нашия секретарията, защото наистина работихме в много голям екип. И това беше едно героично усилие. Нека да не забравяме, че само преди една година, точно преди една година, ние получихме първоначален текст. Господин Шваб иска да се изкаже. Извинете, вие знаете, че обикновено съм кратък и не взимам думата без да имам сериозни основания. Тук бих искал да се изкажа накратко. Бих искал да подкрепя казаното от колегите. Искам нещо много ясно да кажа от името на НП. Ние се съгласихме на компромиси, които не винаги бяха лесни. Ние го направихме с надеждата, че ще бъде възможно да получим широка подкрепа за текста. Ако това не е, не е възможно, то разбира се, нашата нагласа да постигаме компромиси, може да бъде подкопана. И искам да изразя надеждата, че компромисите, включително споменатите от господин Енгъл, могат да не са идеални, но ние заедно всички се стремим към широка подкрепа за този текст. Благодаря ви, господин председател. От моята група искам да кажа, че ние също трябваше да съгласим с много неща, да направим много отстъпки, за да постигнем компромиси. И малко съм раздразнена от нещата, които чух тук. Имаше някои предложения, че трябва да имаме сериозна дейност по подобряването на текста, защото работихме много силно с другите политически групи, за да постигнем компромиси. Предполагам, госпожо Руле, че групите са обсъдили списка за гласуване, поне ние в нашата група на социалистите сме го направили. Със сигурност. Смятам, че в този случай не може да преминаваме към гласуване да мислим, че, и да мислим, че след това те първо още ще работим. Мисля, че това, което ще се случи между сегашното ни гласуване и окончателното ни гласуване, би трябвало да запазват доброто, което вече е постигнато. В край на краища всички правихме компромиси, всички правихме отстъпки и компромисите не бяха лесно постигнати. Всички направихме отстъпки и мисля, че не трябва сега да оставяме някакви сериозни съмнения. И не трябва да се казва, че ние сме направили само половината от работата, а сега те първо предстои сериозната работа. Не, не разбира се, че не иска да го кажа. Ние ще разгледаме а, резултата. Естествено, има компромиси. А, ако искаме да започнем. И, изме, започваме с компромисно изменение 65 и 83. Кой е за? Против? Въздържали се? Явно се приема. И сега преминаваме нататък компромисно изменение 66. Тук имаме разделно гласуване в 4 части, както виждате, първа част за против е, част 2 за, против, приема се, част 3. Режим на гласуване, на електронно гласуване по трета част. гласувате много бавно, много ви моля да гласувате по-бързо. Ако обичате, по-бързайте, 39 сега. Отхвърля се 14 на 24, час четвърта, кой е за, против, премин, приема се, преминаваме след това към изменение 53 на госпожа Рюле. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Блок. Гласуване е на блок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 650 не се гласува. Преминаваме към изменение 371 и 454 за против отхвърля се. Три е, от госпожа Петикайнен за против е, отхвърля се. Преминаваме към компромисни изменения 74. Кой е за? Против. Явно се приема. Преминаваме към компромис 80. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 67 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 407 и 408. Би трябвало да ги имате за, против, отхвърля се. Изменение 409 за, против, 409. Председателя, извинявам се, това не беше гласуване амблок. Аз искам сега да гласуваме 408. Първо гласувахме за 407, 408, отхвърля се. 409. Режим на гласуване по 409. 40 души гласуват. Моля, побързайте. Гласувайте, моля. Приема се 27 на 11. Изменение 410. Кой е за? Режим на електронно гласуване. Много ви моля, гласувайте малко по-бързо. Защото отнема Добре, съжалявам. 37 само са гласували, отхвърля се. И преминаваме сега към 17, което пада. Преминаваме към Реги 26 е, като допълнение, режим на гласуване по изменение 26, един повече от ЕНП, някой да си извади картата, ако обичате. Край на гласуването. Приема се с 28 на 18. Гласуване амблок по член 6. Кой е за? Добре, по-лесно ще бъде да гласуваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Реги 27 Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромисни изменения 68, кой е за, против, въздържали се, приема се, 69, за, против, въздържали се, приема се, някои изключение. Тук има едно гласуване амблок. Кой е за? Против? Нека да проверим отново. Не беше съвсем ясно. Гласуваме блока за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Инта 18 за а, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 19. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се също. И сега компромисно изменение 70 и 72, гласуване блок в две части. Първо основният текст, кой е за, против, въздържали се, приема се. Част 2 с допълнението на думите Endanger Prevention, режим на гласуване по втората част на разделното гласуване. Моля, ако обичате, гласувайте по-бързо. Край на гласуването. Приема се. 24 на, 13. Преминаваме към, към изменение 455. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. След това компромисно изменение 73. А, всъщност има устно изменение тук. Помолен, по молба на ЕКРЕ. Кой е за устното изменение? С устното изменение против. Явно се приема. Иска ли някой да проверяваме? Не. И така, преминаваме веднага към един фантастичен компромис тук от докладчика. 583 гласуваме за против Отхвърля се 584 за, против, отхвърля се компромис 25 за, против, приема се член 17, член 16, а, компромис 54. Преминаваме към член 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 604,20. Режим на гласуване на 604. Някои хора всъщност се отказаха да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте, може би бързам много, защото това не са блокови гласувания. Гласуваме по Комисията по регионално развитие 37. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 604 беше отхвърлено с електронно гласуване. Uh, employment 25 ще гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 602 Гласуваме 602 на госпожа Рюле. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега компромисно изменение 55 и 52 заедно за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 40, 41 и така нататък, което се гласува амблок, кой е за, против, режим на гласуване по блока 40 и 41, край на гласуването, приема се. Сега гласуваме по изменение 39 на ИТРЕ. Отхвърля се изменение 616 и другите идентични изменения за. Добре, нека да гласуваме електронно. Защо? Ако и ви моля да гласувате по-бързо, край на гласуването, приема се с 21 на 18. И 3.40. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас в повече. Изменение 618 с устното изменение. Режим на гласуване 618 с устното изменение. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 38. Кой е за? Против? Явно се приема. Реги 40 за против. Отхвърля се. Компромис 56 за против. Приема се. Преминаваме към компромис 51 за против против, приема се. Компро... Сега преминаваме към изменение 645 е, и 46, идентични за против, отхвърля се. Измененията на транспортната комисия се отхвърлят. Господин Жувен за против Отхвърля се. Инта 21 за против приема се. Компромисно изменение 2 за против приема се. И така преминаваме към компромис 3 за. Мисля, че тук трябва да гласувам още веднъж за против. Приема се. Преминаваме към изменение 661 на господин Тарабела. Режим на гласуване 661. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме 662. Кой е за? За. Добре, нека да проверим електронно 662. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 664 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 666 на госпожа Харкин. Кой е за? Против? Отхвърля се. Реджи 41 на регионалната комисията за регионално развитие, режим на гласуване. Реди 41. Край на гласуването. Приема се. 669 на господин Ван Декам. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. Моля, Натискайте експедитивно копчета 670 електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 671 на госпожа Гебхарт. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромисно изменение 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. След това 680 и 681 заедно. Реши на гласуване по този блок. Един с повече има от ДНБ. Край на гласуването. Приема се. Изменение 683 на господин Де Йонг. Режим на гласуване по 683. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 685 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. Преминаваме към изменение 48, 50 и 54 на докладчика. Режим на гласуване за този блок. Само 35 са гласували. Край на гласуването. Отхвърля се. Трите изменения са отхвърлени. 691 за против. Отхвърля се. 693 режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 692. Режим на гласуване 692. Край на гласуването. А, реж... Сега преминаваме към 694 за, против, отхвърля се 695. Господин Шваб, Бихте ли посочили а, предпочитанията си? Отхвърля се. Блок изменения следва за против отхвърля се и 345 за против отхвърля се. Компромис, изменение 6 за против приема се. Изменение 703 на госпожа Харкин за против въздържали се приема се. Компромис 7 <coughs> за, против, приема се. Преминаваме към изменение 709 и 145 на Реги. Отхвърля се 52 на докладчика Коза. Е Ще трябва да проверим по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 708 за, против, отхвърля се. 710 и реджи 46 за, против, отхвърля се. Изменение 711 за, против, приема се като допълнение 712 и 713 за против отхвърля се 714 за против отхвърля се 715 за против отхвърля се 716 за против приема се 718 за Всъщност трябва да проверим това. Проверяваме 718. Край на гласуването. Приема се 21 за 17 против. 717 пада, 720 са, ще гласуваме, 721 пада, 722 който е за, който е против, отвърля се. Компромисно изменение 8. Кой е за, кой е против, приема се. Изменение 726. 726. Моля, гласувайте за 726. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 9. Моля, който е за да гласува. За против е очевидно прието. Стигаме до 747 на докладчика. Който е за, който е против. Трябва да го проверим. 747. Край на гласуването. Отхвърля се. 748. Кой е за, кой е против? Приема се. 750 за. Моля, 750. Господин Шваб. Кой е за? Кой е за? Пита председателя. Не виждам ръце. Е Дигнати, каза председателя. Отвърля се. 751. Кой е за? Против? Също се отхвърля. 749 пада. Извинява се председателя. Гласуваме за 749. Кой е за? Кой е против? Приема се. На промишлената комисия, 46-то, Интре, 752. Мисля, че трябва да проверим. От... Мисля, че се отхвърля, казва председателя, но да сме сигурни. Край на гласуването. Отхвърля се. 754. Кой е за? Пак трябва да го проверим електронно. 754. Явно с малка разлика. Край на гласуването. Отхвърля се 20 против 18 за. Сега сме на 755. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се отхвърля на комисията И3 47. Отхвърля се. 55 на докладчика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 756 оттеглено от господин Кройцман. 757. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Пада. пада. 758 на госпожа Рюле. Кой е против, кой е, е за против, отвърля се. 759 и 760. Не, те вече бяха отметнати. 761. Ако се приеме 755, пада. 761. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 764. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. На Реджи 48. За, против. Отхвърля се. 762 изменение. Кой е за? Против несъмнено се отхвърля. 763 кой е за, кой е против, приема се. И 765 попада под, под предходно. 766 за, против, отхвърля се. На И3 48 не се гласува 767768. прияти. На И3 49 кой е за, Против. Трябва да проверим. Yeah. С много малко мнозинство. 22 на 15. 769. Кой е за? Против. Не е ясно казва председателя. Нека го проверим електронно. Ако обичате, призовава председателя, да по-ясно да вдигате ръце. Прието. Защото с ясно дигнати ръце по-лесно преценявам и не е нужно да се гласува електронно. 770. Кой е за? Моля, ясно да видя. Добре. Трябва да проверим тъй като е малка разликата. Край на гласуването. 21 против 17 за. Отвърля се. 771. Кой е за, кой е против? Прието. 57 опада. 772. Тоест, коригира се. Председателя, връщаме се към 57 пред изменение на докладчика. Като допълнително. Така че ще го гласуваме. Кой е за? Против? Очевидно прието. 772. Моля, гласувайте за 772. Край на гласуването. Приема се. 773, 74 са покрити от предходни. Реджи 49. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. 775 е оттеглено. 776. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Отиваме на компромисно изменение 10. Кой е за? Против? Несъмнено е прието. Компромисно изменение 11 и 12. Кой е за? Кой е против? Приети. И отиваме на 814. Кой е за? Кой е против? Е, прието. 415 за против приема се. На Реджи 52 за против отхвърля се. 817, 818, 816 като допълнение, приема се. 819, кой е за, кой е против, отхвърля се. 820, кой е за, кой е против, отхвърля се. 821 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 43 за, против, прието. Стигаме до компромисно изменение 44 за, против, приема се. 45 за, против, приема се. 862, 862, кой? Ще го гласуваме електронно, каза председателя. Край на гласуването. Отхвърля се. На Итре 54-то. 54-то. Кой е за? Против? Пак трябва да го преоверим, защото са много близки гласовете за и против. Край на гласуването. А, прав бях. 19 за, 19 против. Пада. 863-то. Кой е за? Кой е против? М- отхвърлено с голямо мнозинство. Компромисно изменение 46. Кой е за? Против? Прието. И отиваме на, на 870 на госпожа Руле. Кой е за? Против? Отхвърля се. 71 за? Против? Прието. 872 за? Против? Трябва да проверим, каза председателя. 872. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 873. Пак гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се също. 874, 75 за, против, отвърля се и, два, и двете. 876 Това е блок до 882 Като блок, кой е за, кой е против, всички се отхвърлят. 879 за, против, прието. На комисията Реджи 55 приема се. 881 на госпожа Рюле. Кой е за? Кой е против? Трябва да... Мисля, че отпада, отвърля се, но трябва да проверим, каза председателя. Край на гласуването. Отвърля се. е 883 За, против, отхвърля се. 884 на госпожа Ханслик. Отхвърля се. 885 пак на госпожа Ханслик. Също се отхвърля. Компромисно изменение 57 за, против, прието. Компромисно изменение 26-то. Кой е за, кой е против, приема се. Компромисно изменение 28-мо. Добре, чудесно, казва председателя. По член 41, кой е за, кой е против? Разделно гласуване. Компромисно изменение 28. За, против, Приема се. Част втора, Кой е за? Кой е против? Приема се. Част трета За, против. Приема се. Компромисно изменение 29-то. 29-то. <clears throat> Член 42 трябва да наваксаме. За, против. Приема се. Компромисно изменение 50. За, против. Приема се. Член 989 се оттегля. Компромисно изменение 41. Кой е за? Кой е против? Приема се несъмнено и отиваме на Реджи 62 и на Итри 70. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Реджи 63 за, против? Отхвърля се. Едно, шест, едно пада.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 Let's vote on it. I think it's going to be rejected anyway. Sorry. Мисля си, че беше отхвърлен, но все пак кой е за, кой е против? Извинете, наистина само губим времето, като спорим за това, но няма значение. 71 на ИТРЕ, кой е за, кой е против, отхвърля се. 109. Нека да гласуваме по това. 119. Моля по-бързо. Не забравяйте да натискате копчетата бързо. 34. А, добре, вече всички са гласували. Значи да приема се с 20 на 15. 1021. Кой е за? Кой е против? Сега кой е против? Отхвърля се. Джури 25, кой е за, кой е против, отхвърля се. 1022, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се също. 1024, кой е за, против, отхвърля се. 1023, кой е за, против, отхвърля се. 1025 кой е за? Против. Приема се. 1026. Не, 1027 кой е за? Кой е? Нека да проверим по електронен път. Мисля, че е мнозинство, но нека все пак да проверим. Моля, гласовете. Е, Тай мнозинството не е много стабилно като че ли. Да, приема се. Джури 26, транспорт 18. Кой е за? Не, 28 сега. Извинете. 1028, извинете. 1028. Кой е за? 1028. За, против. Отхвърля се, ясно е. Джури 26, транспорт 18, кой е за, против, отхвърля се. Сега. Тринадесет осемдесет и осем, кой е за? Против. Отхвърля се. 14.58. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14.59. Кой е за? против, отхвърля се. 141 от докладчика, за, против, въздържали се, отхвърля се. 1017, а не, не, не се. Добре. Компромисни изменения. 30, кой е за? Против, приема се. Компромис 31, кой е за? 31. Това е страница 75. Кой е за? Против? Приема се. И сме вече на страница 150, на средата. Добра новина, нали? Не, не, страница 80, извинете, да. Значи, да, вече сме преполовили. Компромис 32, кой е за? Против? Приема се. 1093. Кой е за? Против. Не виждам какво правят заявлените. Добре. Добре, нека да гласувам. 1093, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега сме на следващите на докладчика. Кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. Това са изменения 103 и 104 на докладчика. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 1094. Кой е за? Против. Отхвърля се. 1095. Кой е за? Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 1096 за. Против. Отхвърля се. 1097 за. Против. Приема се. 105 и NV146. Кой е за? Кой е за? Против. Отхвърля се. Въздържали се? Да, да, отхвърля се. Ясно е. 1098. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 1099. Кой е за? Против? Отхвърля се. 106 от докладчика. Нека да проверим по електронен път. 106 на докладчика. Край на гласуването. Може би НП са си променили мнението междувременно. Господин Шваб, промени мнението си в момента, в който се средоточи върху екрана. Компромис 39, 59, извинете, 39 за, против, приема се. Сега 1106. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Транспорт 25. Кой е за? Против? Отхвърля се. 107 и NV47. Кой е за? Против? Отхвърля се. 1107. Кой е за? против, отхвърля се. 108 за. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте по 108. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Заето с 40. Кой е за? Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 11.09. Е Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 109. Кой е за? Против? Отхвърля се. 48 не. 11-11. Едно, едно, едно, едно. Кой е за? Против. Отхвърля се. Едно, едно, едно, нула. Кой е за? Против. Приема се. Едно, едно, едно, три. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 110 от докладчика. Кой е за? Против. Отхвърля се. Но, моля, вдигайте ръка по-високо, за да мога да ви виждам. И така, отхвърля се. 11-14. Кой е за? Против. Отхвърля се. 111 от докладчика и 1115. Кой е за? Моля, гласувайте. Извинете, гласувайте по електронен път.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 And 49. All right. So we, we voted on 1116 and 49. 11-16 и 49. Кой е за? Против? Отхвърля се. Liberals, can you... Либералите? Дали може по-енергично да вдигате ръка, за да ви виждам? Добре, добре. 82 на Итре. За? Против? Отхвърля се. 32 на Юри. За, против, отхвърля се. Джури 33 за, против, отхвърля се. И 11-17 и 83, кой е за? Против, отхвърля се. 11-18, кой е за? против, отхвърля се. 11-19, кой е за? Против, отхвърля се. 112 за, против, отхвърля се. 113, кой е за? Електронна проверка, моля гласовете по 113. 113 докладчика. 1-3 by the reporter. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 11.20 от докладчика. Кой е за? Против. Отхвърля се. 72 речи за. Против. Приема се. Следващото не се гласува. Компромис 33. Кой е за? Против? Да. Госпожо Кацабил, благодаря ви, господин председател. Бих искала да призова всички да гласуват отделно по изменение 1165 на страница 80 като допълнение, тъй като това изменение не е обхванато от компромис 33 и става дума за критерии и за економическата ефективност на обществени поръчки. Бих искала да благодаря на докладчика господин Тарабел и докладчика Всянка Сянка от ЕНП за това, че те любезно съгласиха да подкрепят това мое предложение. Надявам се, че другите колеги ще им подкрепят. И в списка за гласуване на ЕНП това ще бъде плюс. Ако докладчикът е за това, то тогава ще гласуваме отделно извън компромиса 33, тъй като виждам, че няма възражения. Така че ние гласуваме по компромис 33. Кой е за? Кой е против? Приема се. И сега премина към 11.65 като допълнение към компромиса. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега компромис 34 сега. Компромис на изменение 34 в две части. Първа част на компромис 34. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега втора част. Кой е за? Кой е против? Също така се приема. Сега преминаваме към гласуване анблок 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 и тъй нататък. А, извинете, е 12.43. 12.43 по член 61 три, 2, 4, 3, 12, 44, 125 и 126. Всички са от докладчика. Анблок. Кой е за? 96. Oh. Yeah. Okay, no, I think we're there now. Um, those in И така, кой е за? Сега кой е против? Всички са отхвърлени. Ясно е. Компромис 35. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега преминаваме веднага към член 70 и изменението 1304 на Шваб. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Компромис 36. Кой е за? Против. Приема се. Сега преминаваме към изменение 1315 и 16, кой е за, против, отхвърля се. Извине, 13, 18, 13 и 19. Речи 91, кой е за, кой е против, отхвърля се. 153 на докладчика, кой е за, против, отхвърля се. nv 6661 не се гласуват. Имаме анблок по предложението на ИТРО от 94 до 97. Кой е за? Кой е против? Всичките се отхвърлят. 13.18, 13.19. Кой е за? Кой е против? Кой е за? Сега кой е против? Отхвърля се. Компромис 37 в 6 части. Разделно гласуване. Започваме. Първа и, и трета част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втора част. Кой е за? Кой е против? Приемат се. Трета част. Кой е за? Против. Приема се. Четвърта част. Кой е за? Кой е за? Сега кой е против? Отхвърля се. Електронна проверка, добре. Моля, гласувайте. Гласуваме по четвърта част. check. <laughs> Votes open on part four. Close. Close. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Отхвърля се. И аз, аз така също казах, но винаги е добре да се провери. Значи пета част сега отпада. Шеста част. Не, не беше прието. Така, пета част, моля за извинение. Кой е за? Пета част. Кой е за? Кой е против? Приема се с голямо мнозинство. Шеста част сега. Кой е за? Против? Приема се с голямо мнозинство. Сега преминаваме към компромис 58. Кой е за? А, извинете, в три части. Компромис 58. Вие знаете колко е сложно да се гласува разделно по компромисни изменения. Първа част. Кой е за? Кой е против? Приема се с ясно мнозинство. Втора част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Трета част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега компромис 47, също време <coughs> разделно гласуване плюс устно изменение, поискано от консерваторите. Първа част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втора част с устно изменение. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега преминавам към изменение 1386. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Greens and the Liberals and the EPP were all against. Um, so 48 is not for the vote. One, Th- 1387. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 1389 и другите изменения на госпожа За Кой е за, кой е против? Отхвърля се. Да, разбирам, че вие сте за, но... Сега гласува на анблок. Компромис 75, компромис 76 и 77 с разделно гласуване в три части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втора част. За. Против. Приема се. Трета част. За. Против. Също така се приема. Сега преминаваме към компромис 79. Кой е за? Кой е против? Приема се с ясно мнозинство. Сега компромис 71. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега изменение 14.36. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 14.31. Кой е за? Против? Отхвърля се. Employment 50. Кой е за? против, отхвърля се. 14.43, кой е за, кой е против, отхвърля се. 102, кой е за, против, отхвърля се. 144, кой е за, против, отхвърля се. 14.44, кой е за, против, отхвърля се. 103 на Итре. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромис 59. Кой е за? Против. Приема се. Компромис 60. Компромис 60. Кой е за? Кой е против? Приема се. Сега и 310. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 61. Кой е за? Против? Приема се. Сега изменение 1523 и всички останали. Те всичките са заличаване. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 62. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 15.42 за против. Отхвърля се. 15.43 за против. Отхвърля се. 15.44 е отеглено. 15.45 и 46. Кой е за? Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 63 за, против, приема се. Изменение Компромисно изменение 64 за, против, приема се. Преминаваме към ИТРЕ 41 и Тран 55 за, против, приема се. Отхвърля се, извинявайте. Инта 42. За. Против. Отхвърля се. И 312 за. Против. Отхвърля се. 113 на Итре за. Против. Отхвърля се. 113. Итре 113. 1560 на госпожа Рюле за против. Добре, нека да проверим. 15,60. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към компромисно изменение 78 за, против, Приема се. Компромис 27. Разделно гласуване. Започваме с първа част. За. Против. Явно се приема. Част 2. За. На компромисно изменение 27. Част 2. Гласуваме. Кой е за? Нека да проверим електронно, защото е важно. Част втора на компромисно изменение 27. Отхвърля се. Преминаваме към Инта 43 и така нататък. Това е по анекс 11 за против отхвърля се. Още един гласуване на блок на господин Салвини и господин Сперони. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромисно изменение 40 за. Против? Приема се. Преминаваме 1581 за против, отхвърля се. Изменение 1580 за, против, отхвърля се. 165 и Тран 46 за, против, отхвърля се. 1583 за. Нека да гласуваме електронно. 1583 на господин Белет. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 1582. Кой е за? Против. Отхвърля се. 166 на докладчика. Кой е за? Против. Отхвърля се. Отхвърля се. 168 на госпожа Хед за. Не е ясна разликата. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 167 за. Отново ще проверим електронно 167. Мисля, че беше същото мнозинство против режим на гласуване по 167. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 81. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 171. Кой е за? Мисля, че трябва да проверим по електронен път 171. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се 172 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 82 за, за Мисля, че трябва да проверим по електронен път. Компромисно изменение 82. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Значи ще трябва да гласуваме по-отделно. Employment 2. Кой е за? Против. Отхвърля се. NV2. За. Против Отхвърля се. Изменение едно на докладчика за. Против. Отхвърля се. Реджи 2 за. Против. Отхвърля се. 170 175 на госпожа Петикайнен за против Отхвърля се. nv 1 за. Против. Въздържали се. Добре, ще трябва да проверим. Изменение 1 на Комисията по околна среда. НВ1. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Инта 1 за, против, отхвърля се. 174 на госпожа Кораца Бил. За, против, приема се. Това означава, че имаме още едно изменение. Преминаваме към Инта 2 за против. Отхвърля се 177 и NV 13. Отхвърля се NV 3. 180 за против, отхвърля се. 179 за, против, приема се. NV5 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 84 за. Мисля, че ще трябва да проверим електронно. Гласуваме електронно компромисно изменение 84. Край на гласуването. Отхвърля се. Ще трябва да гласуваме едно по едно. Изменени 181 и МВ4 за против. Отхвърля се. L3 е, режим на гласуване съответната част от е, изменението на Employment 3. Отхвърля се 186 за. Може би ще трябва да гласуваме електронно. Режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се това означава, че всичко друго пада, нали? Всичко друго пада. Преминаваме към Трябва да гласуваме изменение 4 на комисията по работна етост. Кой е за? Employment 4 против, въздържали се, отхвърля се. NV9 за, против, отхвърля се. След това преминаваме 187 и Реджи 3 за, против, отхвърля се, NV7 за, против, отхвърля се и 3-4 NV8 за, против, отхвърля се. Изменение 190 за, против, отхвърля се. Изменение 4 на докладчика. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И така гласуваме Реджи 5 за, против, отхвърля се. И трепет 5 за, против, отхвърля се. Блок на Инта 3, 4 и 5 за, против, отхвърля се. И 6 и а, изменение 5 на докладчика за, против, отхвърля се. Инта 6 за, против, отхвърля се. Изменение 195 за, против, отхвърля се. 197, 198 и така нататък. Свързани изменения за, против, приема се, всичките всъщност се приемат. И сега преминаваме към компромисно изменение 86, защото всичко останало пада. Кой е за 86, против, приема се точка от преамбюла 13, идентични изменения за против приемат се изменението и 3.8 като допълнение за кой е за против отхвърля се Изменение 209 за против отхвърля се. Компромисно изменение 87 за против приема се. Преминаваме към изменение 215. Така ли? Е? Тук има някаква грешка в 215. Кой е за? Против? Мисля, че а, а, се приема, но тъй като мое изменение, нека да проверим, за да не ме обвинят в фаворитизъм. Наистина се приема. Изменение на господин Жовен 216. коза. Е Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 1. коза. Е против, приема се. Преминаваме към изменение 222 и 224. За против, въздържали се, приема се. 223. Не гласуваме. 225 гласуваме сега. Кой е за? Против. Приема се. 226 не гласуваме. Компромисно изменение 88 за. Против. Приема се. 231 за. Против. Нека да видя кой гласува против. Въздържали се. Никой не гласува. Значи изменение 231 аз ги призвавам да гласувате за, разбира се, но както решите. Режим на гласуване. Не беше ясно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 89. За. Против. Явно се приема. Изменение 234. Гласуваме само а, думите, които са записани в за, против, приема се. 235 за, против, приема се. 236 за, против, приема се. 236 на госпожа Кораца Бил. Не ми беше съвсем ясно как върви гласуването, край на гласуването. 20 на 14 приема се изменение 11 на докладчика. Кой е за? Против. Против. Отхвърля се.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 Току-що гласувахме 240 на 242, казва председателят. И, а, извинявам се, а, малко избързах. Сега а, приехме компромисно измене. Добре, нека да се върнем и да започнем от начало. Гласуваме компромисно изменение 49. За, против, приема се. Преминаваме към 241 и 242 идентични изменения. Кой е за? Против? Явно. Явно се приема. Извинявайте, казва председателят. Двеста четиридесет и четири. За. Против. Отхвърля се. Преминаваме към Реджи 6. За. Против. Отхвърля се. Итре 12. За. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 13. За. Против Приема се компромисно изменение 14 с разделно гласуване. Първа част първо, кой е за, против, приема се. Част 2 за, против, отново се приема. Преминаваме към ИТРЕ 14 за, против, отхвърля се. Изменение 250 за, за, против, приема се. Господин Шваб, докладчика в Сянка, не е съгласен, но това е положението. Employment 10, кой е за, против, отхвърля се и 17 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 42 за, против, Приема се. Точка от пръмбила 30. За, против, приема се. Реджи 8 за, против, отхвърля се. Компромис 53 за, против, приема се. И след това блок на Итрет 15, 16, 19 и 20 за, против, отхвърля се. Итрет 21 а, всъщност това е част от блока. Изменение 255 и Employment 11 за. За. Кой е за? Против. Приема се. И 322 за. Против. Отхвърля се. Компромисно изменение 15 за. Против. Приема се. Компромис 16 за против, приема се. Компромис 17 за, против, приема се. Компромис 18 за, против, приема се. Компромис 19 за, против, приема се. Изменение 270 за, против, приема се. 271 271 чух, че, ня... че искате да направите устни изменения. Благодаря, господин председател. Имам устно изменение към 271. В този случай трябва да се отчетат критериите за европейското право. Аз се радвам, че докладчиците и докладчика в Сянка а, го приеха. Това би било плюсче в списка за гласуване на НП, ако бъде прието. Добре, нека да гласуваме. Кой са? Е Против. Приема се. Изменение 16 на докладчика за, против, отхвърля се. 272 всъщност тук за, против, въздържали се, отхвърля се. NV15 за, против, отхвърля се. И 324 с едно допълнение за, против, мисля, че трябва да проверим, тъй като резултатите бяха близки. Това е гласуване на допълнение. Режим на гласуване, край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 20. Кой е за? Против. Приема се. И 326 за. Против. Отхвърля се. 278 и 279 за. Против. Приема се компромис 21 с разделно гласуване. Гласуваме първа част за първата част, против. Приема се втората част за. Мисля, че трябва да проверим електронно режим на гласуване за част 2 на компромисно изменение 21. Край на гласуването. Приема се. 20 на 17, един въздържал се. Преминаваме към компромисно изменение 22 за против приема се. Компромисно изменение 23 за против приема се. 297 на господин Грек за против. Мисля, че трябва да гласуваме електронно. Режим на гласуване 297. Ще видим. Мисля, че беше отхвърлено. Всъщност не. Приеме се. 298 не гласуваме и джури 7 не гласуваме. Компромисно изменение 24. Кой е за? Против приема се. Съображение 47 за, против, отхвърля се. Изменение 302 и останалите за, против, приема се. Изменение 302, 303 на госпожа Рюлио се отхвърля. Поправи се изменение 91 за, против, приема се. Изменение 311 не, всъщност е, извинявайте, каза председателя. Избързах. На последната страница сме, така че не се е, тревожете. Компромисно изменение 92. Кой е за? Против? Явно се приема изменение 311. За? Против? ще трябва да проверим изменение 311. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 на докладчика за против. Отхвърля се. Комисията по регионално развитие изменение 15 за, против, отхвърля се. Изменение 312 за, против, приема се. 313 за, против. Резултат изглежда близък. Мисля, че трябва да проверим режим на гласуване по 313. Край на гласуването. Приема се. 20 на 18. 314 пада. Преминаваме към Реджи 16. Кой е за? Ще проверим електронно режим на гласуване. Реджи 16. Приема се. Речи 17. Коза. за? 17 на господин Шваб. Против. Отхвърля се. 317 за. Против. Отхвърля се. 318 за. Против. Отхвърля се. Инта 15 за, против, отхвърля се. 320 за, против. Нека да проверим, тъй като не ми беше ясно как гласуват либералите. Край на гласуването. Отхвърля се. сега гласуваме 321 и 322 заедно за. Против. Отново не е ясен съвсем резултата. Последно електронно гласуване за проверка. Край на гласуването. 20 за, 16 против. Приема се, значи. И сега вече окончателното гласуване. Режим на гласуване за целият текст с измененията. Край на гласуването. 23 за, 8 против, 7 въздържали се. Благодаря ви много. Благодаря на докладчика. So, uh, we finished for this morning. Yes. All right. Uh, so... И така. И така. Преди да се разотидем за, за, за тази сутрин, Мога ли само да помоля докладчика да каже няколко думи преди да приключим работата за тази сутрин? Моля, господин Тарабанов. Благодаря, господин председател. Още веднъж искам да благодаря и на вас, на секретарията и на докладчиците в Сянка за извършената работа. Ние би трябвало да разгледаме отново гласуването, за да се види какви са резултатите. Общо заето, ако използвам спортен термин, това е един голям шлем и не беше а, безполезно да работим заедно, да разменяме имейли, защото мисля, че по този начин ще изпратим един, едно ясно послание а, за текста, за да се види дали няма някои противоречия при гласуването. Имаше много компромисни изменения, така трябваше да бъде. И сега а, мисля, че вече ще се открои позицията на парламента за. А, за гласуването в пленарната зала на парламента и за съвета вече ще имаме ясно послание. Това е сложна тема, сложно досие и посланието е, че можехме да го направим много просто. А, и че може да се гласува просто. Трябва да дадем една, едно средство, един инструмент да се използват по-добре публичните средства и инвестиции и също така да се види, да се направи така, че а, а, предприятията да могат да участват, дори малките и средни предприятия в економическия живот. Комисията е а, партньор, който много ни помогна да вървим в правилната посока. И аз искам да благодаря за отличния дух на сътрудничество, който преобладаваше в работата по този документ. Ние се опитахме да намерим компромис. Ние в Белгия сме опитни в дебатите, но наистина беше удоволствие да се работи по това досие, което е сложно, но е много важно за бъдещето, за възстан... економическото възстановяване на Европа с оглед на по-доброто управление на публичните средства. Благодаря. Искам да благодаря на всички, на екипа, който се стави листа за гласуване. Дори успяхме да гласуваме за един час по-кратко, отколкото бяхме предвидели. Благодаря още веднъж на всички. Да, защото знам, че в нощните часове се работеше този списък за гласуване. Сега нека ви кажа, че днес свършваме много по-рано а, а, тъй като гласуването за след обяд е фиксирано, не можем да го променим. Ще ви чакам в 3 часа след обяд. Господин Рамон, подкрепата му а, ще гарантираме присъствието на комисията малко по-рано за подкрепа. Също и координаторите вероятно ще започнат по-рано и ще свършат е, по-рано, така че бъдете точни. Има и една неформал, един неформален въпрос е, за докла... и са поканени участниците, е, докладчиците и докладчиците в сянка за пресата. Сега официално закривам сутрешното заседание. Благодаря.